който все още не се е провел. И има опасност той да бъде осъден от а, мое име и от името на всички вас а, призовавам страната му да не а, изпълнява присъдата. Ние не допускаме смъртното наказание като противоречащо на основните ценности на Европейския съюз. Госпожо Кенге, заповядайте. Благодаря. Искам да напомня ужасното положение на моя регион Емилия, Романия, поради лошото време, на водненията, които засегнаха и цяла Европа. А, има и, Надявам се, че парламентът ще бъде близо до гражданите, които преживяват последиците от лошото време. Благодаря като италянец и председател на парламента се присъединявам към вашата тревога и сме с всички граждани засегнати от лошото време. Искам да изразя нашата, нашето съчувствие към румънския народ за загубата, която преживя. Госпожа Форенца, заповядайте. Искам да ви информирам, че бях в Анкара миналата седмица, за да бъда на процеса на двама членове на ЛАКБТ. Имаше делегация, но на Европейският парламент не беше даден достъп до съдебната зала. Аз мисля, че това трябва да се има предвид, когато се обсъждат взаимоотношенията с Турция. Благодаря. Знаете, че ние държим на защитата на демокрацията, свободата във всички страни, но по-конкретно в Турция. Драги колеги, искам